кланетата в източно Конго. Тук от името на заместник председателя на комисията е господин Наврачич. Имате думата. Благодаря ви. Вашия парламент е приемал многократно резолюции за ситуацията в Демократична република Конго и най-вече в източната част, включително в провинциите Киво. Ние знаем за шокиращото насилие от миналата есен, особено в Северно Киво. Някои места бяха много силно засегнати. Броят на смъртните случаи в Бени се счита, че е възлизан над 550. Десетки хиляди души са напуснали домовете си. Естествено, непосредствените приоритети за Европейския съюз да се осигури хуманитарен достъп. Ние призоваваме отново да се сложи край на нападенията срещу хуманитарните работници, защото трябва да се спазва регламента от номер 1257 от 1997 година за недискриминация. Насилията станаха възможни, тъй като няма държавен контрол. Институциите и услугите, извинете, и службите, които трябва да се борят срещу насилието и да предприемат правни действия срещу виновниците, липсват. Дейностите по изграждане на държавата също са затруднени от несигурността по организирането на изборите, които трябва да бъдат проведени тази година съгласно Конституцията. Друг аспект, който също има отношение, е експлуатирането на природните ресурси и на дивата природа от различни групировки група експерти от ООН направи оценка на ситуацията в Демократична република Конго и констатира, че има намеса на армията в случаите на браконьерство и че продуктите достигат в веригата на доставки и съответно до международните пазари. Въоръжените групировки е, също имат участие в експлоатацията на редки метали, но техните възможности сега са ограничени поради по-строгите мерки, които са предприяти. Господин председателю, ние разбираме какви са причините за насилието и за това, което се наблюдава в тези страни, но ние трябва да настояваме да се спазва върховенството на закона, тук трябва да включим също и случаите на подстрекаване към насилие и използване език на омразата. Всички виновници трябва да им бъде потърсена отговорност. Многократно сме заявявали в този парламент, че дейността на въоръжени групировки в източната част на Демократична република Конго подкопават усилията за развитие смущават населението, ни създават възможности за подобряване на положението на населението в този част за бъдеще. Усилията на мисията на ОНЯ МОНУСКО са необходими, те трябва да бъдат незабавни. всичко, което е договорено, трябва да се приложи на практика. Ние подкрепяме усилията за реформа в правосъдната система, за да може да се потърси съдебна отговорност на виновниците. Ние също насърчаваме използването на всички възможности за разследване на престъпленията и за налагане на присъди на виновниците. Европейския съюз ще продължи да оказва помощ на Конго за създаването на стабилна правна рамка. Господин председателю, сега искам да се спра на въпроса за управлението. След няколко месеца предстоят избори. Демократична република Конго се намира в критичен момент резолюцията на ООН е отправна точка. Резолюцията беше приятен единодушно през март и подчертава отговорността на властите в страната да подготвят и организират изборите, като спазват предвиденото в Конституцията. Европейския съюз отбелязва решението на Конституционния съд от май тази година, Европейския съюз също спазва изцяло суверенитета на страната, но също времено не само в рамките на споразумението от Котоно, но и хартата на Африканския съюз за демокрация, избори и демокрация е необходимо да се изпълнят предвидените в Конституцията срокове за провеждане на избори. Политическият диалог е необходим да се проведе спешно. Този диалог трябва да бъде по-целенасочен. Всички заинтересовани страни трябва да участват в него. Този диалог може да доведе до ясна пътна карта, план за финансиране, как да се осъществят изборите при спазване на Конституцията. В този контекст Европейския съюз, заедно с ООН, Африканския съюз и франкофонията на 6 юни отново даде указание на специалния си представител да улесни провеждането на тези разговори. Необходимо е също да се постигне нужния климат, да се спазват правината, правилата, да се спазва правото на свобода на словото като основна част на демократичното общество, за да може да бъде осъществен политическия диалог, на който се позвах по-рано. Благодаря. Преминаваме към изказването от политическите групи. Мария Габриел. Благодаря, господин председател, господин комисар. Исках да започна с думите демократизация, говорейки с Демократична република Конго. Вместо това смятам, че по-подходящи думи са колебливост, несигурност, бдителност. Най-напред трябва да осъдим кланетата в източно Конго, но също така да ги разположим в един по-общ контекст. Ще се спра на три елемента. Първо, трябва да се хвърли светлина върху планетата в източно Кондо и виновните да бъдат изправени пред съд. Много е важно да се възстанови сътрудничество между МОНУСКО и армията на източно Конго и МОНУСКО да използва разширения мандат. Европейския съюз не трябва да се бори срещу безнаказаността и в крайна сметка борбата срещу без несигурността да даде резултати. Необходимо е да се премине и към промяна в съдебната система, що се отнася до изборния процес. Е, влушаването на ситуацията със сигурността не бива да се използва, за да се поставя под съмнение изборния процес. В кризата на легитимност кои след изборите пред, през 2011 година всичко е важно. Истински диалог между опозицията и парламента не бива да пренебрегва ролята на гражданското общество. Политическия блокаж влияе непосредствено върху гражданите. Непрекъснато настояваме, че не трябва да се изключват младите. Африканската роля играе много важна роля. Тук имам предвид е, и ролята на медиатор господин е, Коджо. Ние вече изразихме подкрепата за това посредничество. Имаме нужда от по-активно присъствие в е, публичното пространство. Всяка дума е важна. Африканският съюз трябва да поеме своята роля за мира в района е, Големите езера. И така, уважение към конституционния ред, по този начин е, ще можем да предотвратим хуманитарна криза. Благодаря. Dell'Alleanza Progressisti Socialisti e Democratici la parola al Presidente Gianni Pittella. Presidente, signor Commissario, colleghi, vi devo confessare che mi sono sentito spesso ripetere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 прокудени. Всъщност става дума за 300 хиляди загинали миналата година, 800 на ден. И експертите говорят за ниско напрежение. Вместо да говорим за ниско напрежение, би трябвало да кажем недостатъчно внимание от страна на международната общност към една драма, която е достигнала застрашителни размери. Ето защо ние се обръщаме предимно към върховния представител Федерика Могерини, която знаем, че проявява чувствителност към тези въпроси. Ние трябва да държим сметка за насилието срещу гражданското население от страна на милицията, която има интерес да контролира територия, която е сред най-богатите в света като природни и минерални богатства. Настояваме да се създаде независима разследваща комисия на международно ниво, която да хвърли светлина върху причините и отговорните за кланетата. Второ, настояваме за участието на Международния наказателен съд за това, което се случи в Бени Искаме доклад за оценка на ООН за резултатите от мисията МОНУСКО и настояваме ООН е да използва напълно мандатът, който е предоставен, а именно да се намеси защита на цивилното население. Четвърто, настояваме Африканския съюз да изиграе своята роля и да положи повече усилия за решаване на конфликта. Моята група е, социалистите и демократите ще изпратят е, в Киво колегата Елена Валенсяно, председател на Комисията по правни въпроси по е, правата на човека, за да изслуша представители от региона. Ще събере информация, която ще споделим с колегите от парламента, с е, ръководните органи на Европейския съюз и с председателя на парламента и върховния представител Могерини. Международната общност трябва да се събуди. Нека да не оставяме на произвола на съдбата а, е, гражданите на а, е, Киво а, и на насилието, което продължава от вече 20 години. Благодаря. От името на групата на ЕКР, господин Дамес Макер. Благодаря. Един британски журналист казва за Демократична република Конго, че тази страна е разбитото сърце на Африка. Анализите посочват, че има малко поводи за надежда. В източната част на страната се водят кръвопролитни сражения, хората биват убивани с махете, Основните жертви са жени и деца. Президентът на страната пък иска само да запази властта си. Преди три месеца вече говорихме за всичко това, когато обсъждахме положението с правата на човека в Конго. От тогава насам не е постигнат никакъв напредък, дори напротив. Имаше съдебно производство срещу лидера на опозицията – трябва да се възползваме от всички налични инструменти, за да предотвратим поредната кръвопролитна гражданска война. Става дума за положението в региона, както и за полезните изкопаеми. Проклятието, което тегне над Конго, са природните му богатства. Това признава и британският журналист, когато цитирах в началото. Трябва да признаем, че конфликтът е конфликт за полезни изкопаеми. Трябва унези, които внасят полезни изкопаеми от страната, които внасят полезни изкопаеми, да докажат, че те не са от зони на конфликт. Трябва да работи по-активно МОНУСКО, същото въжи и за въоръжените сили. Господин председател, ние приемаме сега резолюция, която иска да сложи край на драмата която се наблюдава непрекъснато напоследък в Конго. Пете групи, които подписаха проекто декларацията, искат да се намери решение да се сложи край на варварството срещу населението, в частност срещу жените и децата. Вчера Международният наказателен съд в Хага взе решение срещу Бемба и това е а, пример как може да съберат нужните а, доказателства, за да се подведат под отговорност всички а, виновници. Ситуацията в Северно Киво трябва да се анализира и да ви, се види по какъв начин Мануско може да допринесе за урегулиране на положението там. Непрекъснато се влушава ситуацията в ДРК. Има предприятия, които експлуатират минералните ресурси, особено редкоземните метали. И трябва да се сложи край на организираната престъпност, особено в северно Киво, където за сега няма никакъв достъп. И африканските лидери трябва да участват в намирането на решение на тази драма. От е, името на Обединената левица Сенра Родригес. Благодаря, господин председател. Още един път е, в парламента ние сме принудени да отхвърлим онова, което се случва в Демократична република Конго. Сега осъждаме кланетата в Източно Конго Искам да призова за мир. Военните решения водят до повече насилие и смърт сред цивилното население. Искаме да изразим също така и своята подкрепа за засилване на военната подкрепа, но не можем да не осъдим опитите за дестабилизация. Европейския съюз и Африканския съюз трябва да проучат ролята на многонационалните предприятия в нарушаването на екологичното законодателство. Заместник директора на програмата за околна среда декларира, че 2% от годишните печалби от експлоатацията на природните ресурси финансират въоръжените групировки. Освен това, смятаме, че не трябва да има намеса в е, вътрешните работи на ДРК. Трябва да гарантираме суверенитета на тази страна е, и тя да може сама да ползва своите природни богатства. Също така призоваваме за е, отписване на дълга, за да могат хората да посрещнат основните си потребности. Благодаря от името на зелените е, Йорди Себастия. Благодаря, господин председател. Днес сме се събрали тук, за да осъдим случващото се в Демократична република Конго, най-вече кланетата. Доста бе разочароващо изявлението на комисията. Вече от край време обръщаме внимание на това, че няма последици от декларациите ни тук за гражданите на страната. Не се облегчава страданието им. Добре е, че тук постигаме консенсус, но трябва да поставим по-амбициозни цели, най-вече за мисията на ООН МОНУСКО. Тази мисия е обект на критика. Твърди се, че е пасивна, че не е изпълнява възложените й функции, най-вече за защита на населението. Трябва да се установи кой е отговорен за извършените деяния. Тези хора трябва да бъдат подведени под отговорност. Какво е положението в Конго в момента? Жените се използват като оръжия в войната. Същото въжи и за децата и други уязвими лица. Децата биват въвличани в този конфликт, нямат никакви перспективи за бъдещето си, експлуатират се и полезните изкопаеми в страната. В тази експлоатация участват и европейски дружества. В декларациите си трябва да включим по-категорични изисквания за конкретни разследвания по отношение на европейски дружества, например. Отчасти те носят отговорността за ужасяващите събития в страната. В резолюцията се упоменава и възможността за налагане на санкции спрямо замесените в кланетата. Трябва ясно да покажем, че работим за хората в страната. От името на Европа за пряка демокрация, господин Корал. Благодаря от по, от независимостта си в, в Конго насилието се засилва президента Кабила вместо да мисли за решаване на проблемите с правата на човека е, се интересува от това как да си запази властта. Различни колеги го казаха. Трагична е ситуацията в Южно Киво, в Катанга. Причината е винаги една и съща. Богатството на тази страна, експлоатацията на ресурсите и суровините и минералите – Онова, което ние можем да направим е да сме по-твърди към многонационалните европейски предприятия, които работят в този регион, да се извършат независими разследвания и да видим, да поискаме от ООН да даде отчет за мисията на МОНУСКО. Странно е, че няма успех в усилията да, да се постигнат определени резултати. Нищо не се казва за трафика на минерали. Това е третата резолюция, която приемаме в кратък период от време за Конго. Дошъл е момента да поискаме, да поискаме конкретни резултати. Благодаря. От името Европа, нациите и свободата, господин Шафхаузер. Най-напред искам да благодаря на колегите за анализа, който направиха за Конго и най-вече да благодаря на господин Питела. Това е държава, която много обичам. Аз съм се срещал с Зайдин Гома, за, който беше вице-президент по време на прехода. ДРК е богата страна. Президента Кабила трябваше да, а, при, да предприеме действия, тъй като е имало някои данни, че може да има нападение от Уганда и други. и той сега се чита за патриот. Считал ли са Великите сили, че могат да манипулират Кабила, тъй като не е бил Руанда, от Руанда и че ще бъде излъчен за президент? Всичко това е знак за манипулация. И за това трябва да се възстанови суверенитета на страната. Монуско трябва да се свърши работата, трябва да се сложи край на дейността на онези, които разграбват страната и да се сложи край на дейността на многонационалните компании там. Благодаря. Нестабилността в Конго е свързана с природните богатства на тази страна които би трябвало да направят от гражданите на Конго богат народ. Вместо това те се превърнаха в проклятие. Огромна част живеят под прака на бедността. Много са и гладуващите. Ето защо аз поздравявам Европейския съюз за инициативата да се предприемат действия за край на трафика с минерални ресурси и да се подпомогне развитието. Да, проблемът е свързан с корупцията и лошото управление – също така много се радвам, че индикативната национална програма в, е, е насочена към е, подобряване на полицията, съдебната система и също така да се изгради. Е ясно, че има връзка между корупцията и дестабилизацията на система. Благодаря. Отново обсъждаме резолюция за Демократична република Конго. Това не е първата, сигурно няма да е последната резолюция. Сега а, насочваме вниманието си към планетата в Бени, и това се добавя към хилядите души, които вече бяха убити. Има хиляди души, които са убити, има отвлечени, има подпалени домове, има изнасилени жени. Има доста претенции към ДРК, защото е богата държава на минерали. Ние Имаме решения, свързани с проследяването на минералните ресурси, но изглежда не се вслушват особено в това, което искаме. Всички сега твърдят, че многонационалните компании трябва да са по-внимателни за това, какво се случва в тази страна. Но нестабилността се дължи на конгианските власти. Това е неприемливо, тъй като това е едно престъпление и ние искаме тези престъпления да не останат без последици. Трябва да се осъществят анкети, както национални, така и международни, за да се види кой е виновен и какви санкции да бъдат предприяти срещу виновниците. В предизборния период ще е трудно, но е, забелязваме, че все повече военни престъпления има в Конго. Европейския съюз заедно с Африканския съюз и ООН трябва да направи нужното, за да може да се произведат изборите в ситуация на мир при спазване на Конституцията. Не защото искаме просто да се спазва Конституцията, защото това е единствената гаранция да има стабилност и да се избегнат кризите, които са от хуманитарно естество и засягат населението преди всичко. Благодаря ви. Фатига. Госпожа Фатига. Благодаря, господин председател. Гражданите на Конго за пореден път стават жертви на ужасяващо жестоки деяния, извършени от въоръжени милиционерски групировки в източната част на страната. Това се дължи на периода на политическа несигурност, последвал прехода в властта. Трябва колкото се може по-бързо да се приеме конституцията на страната и да се проведат свободни избори. А що се отнася до международното участие и изпълнението на резолюцията на ОНЕ от месец март. Това са необходими стъпки. Трябва колкото по може по-бързо да се разшири мандатът на МОНУСКО. Трябва още веднъж да бъде сезиран и Международният наказателен съд. Председателката. Благодаря госпожа Фаутманс за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Вече от години говорим за гражданската война в Конго. Забравихме колко е красива тази страна, когато там цари мир. Сега се изравняват със земята цели села, убиват се жени, майките хвърлят децата си през оградите на лагерите на Монуско преди те самите да бъдат убити. Всяка шеста минута пък една жена в Конго бива изнасилвана. Става дума за същински сексуален геноцид. Всичко това се извършва въпреки, че международната общност е представена в страната вече от 16 години. Могат ли гражданите на Конго да продължат да ни вярват, да продължат да, ни, да вярват на Монуско? Трябва да помислим не само за нанесените им травми, но и за това, че Конго е жертва на големите си природни ресурси. Кабила се стреми към трети мандат, но единствено ако бъдат проведени честни, свободни избори, ще могат да бъдат решени проблемите на страната. Трябва да подпомагаме и насърчаваме мирния процес, трябва да подложим на оценка мандата на МОНУСКО, да извършим разследвания и да подведем извършителите под отговорност. Нека дадем шанс на демокрацията. Искам Конго отново да има бъдеще. Госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. От години РДК, живее през драматична ситуация. бедност, кланета, използване на етническите конфликти и много вредна роля на многонационалните предприятия. Милион и половина вътрешно разселени милиони загинали при пълна незаинтересованост. Става дума за признатото не е клане и е геноцид. През последните месеци насилието говори, че проблемите не са решени. Кога най-сетне ще реагира международната общност? отговорността е сериозна. Да, трябва да се стабилизира страната и господин Кабила да бъде заставен да предприеме разумно положение. Да, има нужда да се сложи край на финансирането на въоръжените групи. Докато си затваряме очите пред това, което се случва в РДК, председателката прекъсва. Госпожа Риваши има думата. Господин комисар, госпожа председател, уважаеми колеги, жестокостите в Конго са сериозни. На 2014 година връчахме наградата Сахаров на доктор Денис Макуеге за това, което прави в подкрепа на изнасилените жени, но сега жертви са не само жените, но дори деца и бебета. ООН излезе с доклад миналата година и настоява да се предприеме механизъм да се сложи край на безнаказаността. Но а, това не е достатъчно, защото властите на място са съучастници. Освен това, нелегалните мини дейности се подкрепят от военните ние всички сме виновни за това, че се използват тези а, кървави минерали, тъй като всички ние ги използваме благодарение на телефоните и други продукти, в които са вложени. Благодаря, господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Първо, една добра новина за Централна Африка. Бившият вице-президент на Конго преди няколко дни бе осъден от Международния наказателен съд в Хага по обвинения в престъпления срещу човечеството. Бе осъден на 16 години лишаване от свобода. Това е известно изкупление за множеството жени и деца, които са били убивани, изтезавани, изнасилвани от неговия режим. От друга страна, Насилието в Конго продължава да се шири. Това насилие съпътства опитите на настоящия президент изкуствено да удължи настоящия си мандат, който приключва в края на тази година. Извършват се репресивни мерки срещу политици от опозицията, забраняват се демонстрации, продължава да има жертви. Освен това, Хуманитарната криза в страната се обостри от избухналата епидемия от жълта треска. Продължават в източната част сблъсъците между въоръжените сили на страната и бунтовниците. Конфликтът там се обостря. Конфликтът се дължи най-вече на ценни полезни изкопаеми, като калай, волфрам и тантал. Хората в този район биват разселвани или пък са стават жертви на принудителен труд. Европейският парламент с текста, който прие за полезните изкопаеми от зони на конфликт, отправи важно послание, но формулировките в този текст са не са достатъчно категорични, нямат нищо общо с американския закон Франк Тот Акт. Може да си спестим всички красиви слова, ако не проявим действително готовност да поемем последиците и да предприемем последователни действия. Госпожа Киенге за две минути. Е, днес съм Бени. Е, защо точно днес се отклоних от обичайния си път, вместо да си остана в къща с децата? Защо не помолих мъжа ми да ме придружи? Защо не реших заедно с 400 хиляди сънародници да избягам от тези насилия? Е, хубаво, но къде да отида? В Европа, Южна Африка? Е, ако после ни върнат и кажат, че нямаме право на международна защита, къде да се върнем в Бения? Но се чувствах сигурна тук, седалището на Монуско не е далеч, Мандата им е да ни пазят е, и международната общност ги е поканила. Хубаво е, че бях сама, поне семейството ми е насигурно, макар и за моменто. Освен това им спестих една нечовешка е, гледка. Тези а, е, зверове не само ме изнасилиха, те ме рязаха а, и след това ме а, започнаха да ме горят бях в съзнание, но не се страхувах. Мислех само за вас, моите деца и всичко приключи бързо. Въпреки това съм щастлива, защото при последната, в последната група бяхме предимно възрастни, най-вече жени. Е, имаше и деца, но бяха малко, е, над 5 години. Те много не се съпротивляваха. Да, доволна съм, защото никой няма да види състоянието на тялото ми след часове изтезания. Цяло щастие, че международната общност малко се интересува от това, което се случва тук в Конго и, и медиите си имат други грижи. Драги колеги, от октомври 2014 до март 2016 година в територията на Бени, Лоберо и Ботембо 1200 души бяха изклани при всеобщо безразличие. Това е позор. Няма не може да има безнаказаност. До кога ще има, кога най-сетне ще има правосъдие? Благодаря, благодаря, че споделихте и личния си опит. Господин Чернецки за една минута. Кошелем, е, пани Пренчонца, шановни państwo, Господин председател, дами и господа, беше много вълнуващо това, което чухме от предходния оратор от Италия. Какво бих могъл да добавя след казаното от нея? Ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да може да се изпълни резолюцията на ООН. В ООН са обединени е толкова много а, страни и приема се резолюция и нищо не се случва след това. Остава само листа а, хартия. Нищо не се променя на място. Международният наказателен съд а, трябва да се ангажира и да потърси отговорност а, на виновниците за тези кланета. Не можем да стоим безучастни това е въпрос на наша човешка отговорност. Страните, които а, са имали колонии в тази част на света, имат особена отговорност. Благодаря, господин Диас Демера, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Демократична република Конго е, се намира в една от най-дългите хуманитарни кризи в историята си. Кланетата в източната част на страната доведоха до разселването на над милион и половина души. Много често те бягат в съседни страни. Стигна се до изтезания, убийства, сексуални деяния срещу жени и деца. Наблюдават се също така и насилствено вербуване на деца. В Бени и Другаде загинаха над 1160 души. Искам да изкажа съболезнованията си на близките на загиналите. Трябва да продължи сътрудничеството между въоръжените сили на Демократична република Конго и Монуско – трябва да предприемем действия за предотвратяване на ужасяващите деяния, извършвани от въоръжените групировки. Трябва да признаем, че групировки, например от Руанда, участват в незаконната експлоатация на полезни изкопаеми, като калай, волфрам и тантал – трябва да се сложи край на това. Нека накрая ви обърна внимание на факта, че предстоящите парламентарни и президентски избори трябва да се състоят. Това е от особено голямо значение за стабилността и напредъка в страната. Трябва колкото се може по-бързо в страната да се установят институции. За целта трябва да се сложи край на безнаказаността. Присъдата, постановена от Международния наказателен съд неодавна е добър знак. Благодаря, господин Панцери. Грация. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в е, източно Конго е ясна. Отговорите, дадено, дадени до сега на кризата, са недостатъчни. Трябва да кажа откровено, че е, тук е, се проляха малко е, крокодилски сълзи от страна на хора, които са препятствали приемането на регламент, ограничаващ търговията с минерали. И в комисията и съвета мисля, че носят вината за лицемерие. Нещата са ясни. Има въпроси, които трябва да бъдат изложени в една платформа и Европейския съюз вместо това се показва безпомощен пред това, което се случва. Трябва да кажа, че президента Кабила трябва да си отиде, има нужда от политически преход трябва да се каже, че е, редовната армия на Конго не реагира адекватно. Трябва да се каже, че мисията на ООН не дава резултати, въпреки е, че има за цел да сложи край на кризата, не успява две страни, които са част от мисията Уганда и Руанда, не могат да осигурят устойчивост. Всичко това трябва да се каже. Има нужда от Международна комисия. ОНЕ трябва да я организира разследване, точно да се реализират предначертаните цели. Има нужда от ясен сигнал. Европейския съюз трябва да излезе от състоянието на безпомощност и неспособност да реагира. Благодаря. Господин Кукан, минута и половина. ДРК е в състояние на изкуствен мир, изкуствена сигурност. Последните избухвания на насилие в северната част на страната шокираха всички. Има стотици убити, много хора са безследно изчезнали, има много изнасилени, има разрушаване на критична инфраструктура. Жаление, забелязваме бавна недостатъчна международна реакция пред това насилие. Аз а, съжалявам за всички тези жертви. Трябва да се сложи край незабавно на насилието. Всички въоръжени групи трябва да сложат оръжието. Международната общност, Европейския съюз в частност, трябва да бъдат по-ясно чути Монуско трябва бързо да реагира, за да защити гражданите, цивилното население. Трябва се осъществи разследване на престъпленията и виновниците да бъдат подведени под отговорността. Трябва да е ясно кой е виновен за тези престъпления, иначе може да продължи безнаказаността и да продължат проявите на насилие. След 20 години на насилие и въоръжени конфликти страната заслужава нещо по-добро. Благодаря, господин Франзулика. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, изключително съм загрижен поради влушаващото се положение със сигурността в източната част на Демократична република Конго. До нас достигат многобройни новини за ширещо се насилие и за вербуването на деца от въоръжени групировки. Мироопазващата мисия на ООН МОНУСКО трябва да извърши разследване на случилото се в Бени. Трябва да се направи и щателно разследване от страна на международната общност. Така ще се установи кой стои за тези нападения. Неутрализирането на бунтовническите групи, сигурност за всички граждани, стабилност в Бени, Луберо и Ботембо – това трябва да са приоритетите ни. Извършителите на нарушения на правата на човека, на престъпления срещу човечеството, на сексуални престъпления трябва да бъдат идентифицирани, подведени под наказателна отговорност и наказани съгласно международното право. Господин Асиш, за últimas décadas, a República Democrática. Благодаря, господин председател. През последните десетилетия в ДРК насилието доведе до смъртта на милиони. Сценариите са тревожни. Наскоро специалисти от ООН изтъкнаха, че, подобна, че е възможно да се повтори ситуацията в Бурунди, ако се забавят изборите военните групи може да наделеят. Кланетата се извършват от военни и полувоенни групировки в източната част на средата. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно, за да се е, изгради стабилност в страната. Събитията в Руанда през 1994 година трябва да бъдат е, тревожен сигнал. Европейския съюз е, трябва да осигури помощ на Конго в борбата срещу бедността и други проблеми. В светлината на тези кланета трябва да окажем натиск върху правителството на ДРК, така че да се спазват е, правата на опозицията. И с помощта на Африканския съюз. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. 6 милиона е броят на загиналите, милиони е броят на разселените. Това показва, че борбата срещу тероризма, срещу ислямистския тероризъм в региона, срещу Боко Харам и Ал-Шабаб явно се е провалила. Оста на ислямистския тероризъм достига до Западна Африка. Можем колкото си искаме да използваме красиви формулировки, да изразяваме съболезнования и съжаление. От това няма да проистече нищо. Европа трябва да признае, че това положение ще продължи, ще продължи докато полезните изкопаеми на тези страни, природните им богатства попадат в погрешни ръце. Ще трябва да се борим срещу това явление. Можем да говорим колкото си искаме, няма да постигнем нищо, ако не проявяваме готовност за конкретни дела. Az is fontos, hogy megfogalmazzuk a gondolatainkat ezzel a rövid... Председателката Важно е да можем да изразяваме мнението си. С това приключихме изказванията от списъка. Следват спонтанните изказвания. Списъкът е съвсем кратък. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. За трети път обсъждаме резолюция. Ситуацията е драматично. Наскоро бяха открити масови гробове. 800 800 мъже, жени, деца са убити с ножове. Всяка минута е, бива изнасилвана жена. Повече от 500 хиляди отвлечени жена. Гражданите са жертви на клане от банди, извършващи геноцид. Необходимо е международно разследване за, на събитията в Северно Киво. Днес повече от всякога е необходимо международната общност да се намеси, както и Европейския съюз, и да се отговори на призивите на международни организации за извършване на международно разследване. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, Демократична република Конго е най-голямата държава в Централна Африка, е една от най-богатите. За съжаление, именно това води до изблика на насилие от декември миналата година. Ние приехме резолюция срещу използването на минерали от парка Веруга, парк, който е, е в списъка на ЮНЕСКО за защитени зони. Повече от 600 души бяха убити. Има кланета в Бени. много хора са загинали, сред които много възрастни жени и деца. Ние трябва да сложим край на незаконните дейности в източно Конго и да се извършват разследвания на твърденията за това, че някои компании са участвали в тероризирането на населението. За съжаление, Демократична република Конго е най-добрият пример за това, че богатството не стига до гражданите, а остава в ръцете на политическия елит, в ръцете на един малък кръг, който управлява богатството на средата. Ето защо предлагам в тази ситуация да направим две неща. Вярно е, че ние обсъждаме третата резолюция. Постигнахме някои резултати, но трябва да направим, да предприемем няколко мерки. трябва да се сезира между наказателния съд в Хага. И имам известен опит от бивша Югославия, където извършителите на престъпления бяха заставени да отговарят пред съда. Трябва да предприемем действия срещу онези, които не спазват а, а, текстовете, които сме приели относно използването на минерали. Господин Наврачич, имате думата. Госпожо председател, мисля, че проведохме много ползотворни разисквания. Благодаря на всички за ясната позиция, на която застанахте. Някои от вас заявиха, че няма конкретни последици от резолюциите на Европейския парламент и мерките на комисията. Европейският съюз на съвета на министрите на външните работи на 23 май прие заключения на съвета за в Конго, които по много точки си съвпадат с констатациите във вашата резолюция, например в областта на правосъдието и сигурността. Съветът ясно заяви, че ще реагира при всяко влушаване на политическата обстановка и че ще използва всички налични за целта инструменти. Председателката. Благодаря, господин комисар. Нека ви информирам, че са внесени 7 предложения за резолюция.